Уважаеми колеги, дами и господа, моля за вашето внимание. Нека да продължим заседанието в пленарна зала. И сега преминавам на унгарски. Сега май се обърках, извинете ме. Бенсън Енергия хотейконш. Следващата точка по дневния ред е докладът на господин Бент Бенсен. План за действие за енергийна ефективност. За това Давам думата направо на докладчика, господин Бенсен. Заповядайте 4 минути. Благодаря, господин председател. Европейския съюз си е поставил цел да постигне 20% е- е- енергийна ефективност до 2020 година но вероятно ще е много трудно да се постигне тази цел. Сигурно ще постигнем по-низки процент, около 10%, но нашите аргументи, економически, социални тези на околната среда, са ясни. Трябва да намалим енергията, която използваме, защото ползата и за економиката, и за финансите. Штатите и Китай наливат инвестиции в този сектор, а ние изоставаме. Китай предлага сериозни субсидии, а в Штатите има сериозна законова рамка – а, ситуацията в Европа е различна. Твърде малко акцент се поставя на иновациите. Трябва да се съсредоточим на конкретни области, да имаме целенасочени политики и да оставим след себе си по-добър свят от този, който наследихме, да създаваме работни места, да насърчаваме конкурентоспособността. способността трябва да се създават нови работни места в малките и средни предприятия. Трите основни аспекти в е, европейския план има три аспекта. Националните планове за действие. Първо, те не са се оказали твърде ефективни до, до момента, но имат голям потенциал. Трябва да бъдат подобрени тези планове и комисията трябва да засили употребата на този инструмент. Ако националните планове не са достатъчно амбициозни, комисията не трябва да ги приема. Така гражданите ще има по-голяма сигурност. Също трябва да търсиме независимостта на страните членки, защото в край на кращата те сами вземат решение. Втори аспект е строителната индустрия. Тук също има голям потенциал, който не е използван. Трябва да се търси спестяване на енергия, енергопотребяване. Трябва да се създадат стандарти. Особено важни са стандартите за енергийната маркировка в този смисъл. Трябва да се работи за нововъведения в строителството, трябва да обмислим този аспект, когато мислим за енергийна политика. До 40% може да се спестяването на енергия, което ще е от жизнено значение за конкурентоспособността ни дългосрочен план. За това препоръчваме да бъдат използвани финансови инструменти за засилване на енергийната ефективност. Има различни модели за това. И трябва да решим каква форма да а, приемат тези финансови инструменти. Изключително важно е нашите усилия да бъдат концентрирани в областите, които са важни за европейската индустрия. Благодаря. Чурнок, кирамиш ишмертеше a наш álláspontja. Давам думата на господин Ойтингер, представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Бях на заседание в комисиите по околна среда, промишленост и регионална политика. Искам да благодаря на всички тези комисии за оживения дебат, който проведоха по доклада на господин Бенсен за плановете за енергийна ефективност. Искам да благодаря на господин Бенсен и на всички други колеги, които работиха толкова активно по този въпрос. 20 на 100 е целта на Европейския съюз за възобновяемите източници на енергия и енергийна ефективност. Ако си направим равносметка, по отношение на емисиите въглероден диоксид сме постигнали значителен напредък, за възобновяемите източници на енергия съществен напредък, но по енергийната ефективност все още сме в самото начало. Ако не предприемем решителни стъпки, ще се провалим. Парламента, съвета и всички институции трябва да изиграят своята важна роля в това отношение резултат на кризата изглежда, че вече реалистично не можем да постигнем 20 на 100 енергийна ефективност. На второ място, аз не съм много доволен от понятието енергийна ефективност. Извън вътрешните кръгове никой не си дава сметка за какво става въпрос. Ако питате съседи, приятели, членове на семейството, дали са чували за спестяване енергия, да, чували са, но за енергийна ефективност – Съмнявам се. С подобна цел нямаме ясна представа какво точно се опитаме да постигнем. Имаме растеж за разхода на енергия през 2005 година, добавихме 2007 с България и Румъния. Това е изходната позиция. С друга дума, знаем от гледна точка на разходи на енергия какво е изходното положение – След това на базата на проучване можем да заключим, че търсенето на енергия ще нарасне. След това решихме да се намали всичко с 20 на 100. Без енергийна ефективност има ли възможност за растеж в моята страна Германия? Не вярвам. Домовете стават все по-големи, нарастват търсенето на автомобили, камиони, производството расте. Но за момента нямаме обективен доклад, в който ясно да се очертава бъдещето положение. 20 на 100. 20 на 100 от какво? Никой не може да каже. Лично аз поставям под въпрос някои от прогнозите, направени с цифри, някои от основателите на Европейския съюз обявиха, че търсенето на енергия ще расте непрекъснато и предлагат целата за намаляване с 20 на 100 да бъде изпълнена в срок. Това е невъзможно. Трябва да съберем статистическа информация, да направим разчети, които да се основават на солидни данни. Надявам се това да направим до февруари държавите членки и правителствата трябва да продължат да гледат толкова сериозно на този въпрос, колкото и преди кризата. Факт е, че днес има призив за задължителни цели, но изглежда, че държавите членки няма да подкрепят това. Европейският парламент може да поиска задължителни цели, но държавите членки искат те да са факултативни. Преди 2-3 години бе взето решение за задължителни цели, но още сме далеч от неговото изпълнение. И така, трябва да видим каква ще е прогнозата за 2020 година без енергийната ефективност, да направим математическото изчисление и след това просто да извадим 20 на 100. Въпросът е какво да направим първо. Първо, общински сграден фонд. Условията на живот, на, на работа, съществуващия е сграден фонд. Тук се крият основните проблеми. Общинските власти, регионалните власти, публичният сектор притежават сграден фонд. И именно тук трябва да се проведат първите мерки за енергийна ефективност. На второ място се нуждаем от структурни програми на европейско равнище в различните държави членки се изпълняват редица програми за саниране на сгради. Трябва да се опитаме да обединим всички тези програми. Може би е назрял момента да обърнем по-малко внимание на околовръстните шосета и улиците и да насочим усилията си върху съфинансирането на мерки за енергийна ефективност. Това трябва да ни е основен приоритет за бъдещия бюджетен период на Европейския съюз. На следващо място е – транспорта. От само себе се разбира, че и тук трябва да реализираме економии. В някои държави членки има 550 коли на 1000 граждани. На други места цифрата е 100. Трябва да се опитаме да хармонизираме тези цифри. Не можем да очакваме обаче Германия да падне до 100 автомобили на 1000 души. По-скоро можем да очакваме, че останалите ще стигнат цифрите в Германия 500 на 1000, т.е. нуждаем се от по-голяма енергийна ефективност в сектор транспорт. На трето място промишленост и на четвърто, разбира се, енергетика. Основният въпрос е задължителният характер на подобни мерки – на заседанието на съвета по енергетика преди няколко седмици проведехме неформален обяд, обсъдихме този въпрос. Държавите членки и министрите на енергетиката обръщат сериозно внимание на въпроса за енергийна ефективност, но все още не са готови да приемат задължителни цели. Ако вземем за пример Полша, минус 20 на 100, Говорим за една нова държава членка. Да вземем една стара държава членка Германия, Италия, Австрия, където имаме голяма степен на насищане. Как можем да чакаме Германия да приеме намаляване с 30 на 100, за да може Польша да продължава да купува нови коли за своите граждани и да инвестира повече средства в промишлеността? С други думи, Чакат ни много тежки преговори относно разпределението на намаленията в транспорта, в жилищното строителство и в промишлеността. Искам да благодаря на докладчика за доклада. На 4 февруари Европейският съвет ще се занимае с този въпрос с цел да се види дали има допирни точки между позициите на държавите членки – след това ще внесем измерими предложения, да видим как могат да се правят разчети за енергийна ефективност. Тези разчети ще бъдат внесени в Европейският парламент и през лятото съм сигурен, ще можем да говорим по всички тези въпроси, включително задължителният характер на мерките. Заради субсидиарността, може би най-добрият подход е план на два етапа ще поискаме от държавите членки да разработят годишни национални планове за енергийна ефективност с конкретни цели за всяка година. Но вече не може да се стремим към 2020. Ако видим, че през първите години държавите членки бележат много малко напредък, ще трябва да преосмислим всичко. За сега искам да благодаря за положените усилия. Благодаря много. И сега бих е, желала да дам думата на докладчиците от различните комисии. Първо господин Лизел от Комисията по околната среда, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Първо бих желал да посоча, че аз съм докладчик, а не председател на Комисията по околната среда и в тази си битност искам да благодаря на господин Бенсън за сериозната работа и за доброто сътрудничество. Той а, говори за произвеждането на емисиите и за нашата зависимост от доставки на енергии. По този начин може да създадем работна заетост и инвестираните средства няма да изтичат към Русия, Близкия изток, а ще останат тук в Европа. Комисията по околната среда прие един, едно становище по този доклад. Създадохме много амбициозни точки. Тук искам да кажа няколко неща. Едно от тях беше споменато и от вас, господин комисар. Ние бихме настоявали пред комисията да определи дългосрочни програми до 2050 години и по-нататък. И второ нещо, дефинициите това е много деликатен въпрос. Трябва да разгледаме търсенето на енергия, което може да бъде а, измерено. Би било по-трудно да се изчислят а, числа на единица енергия. Председателя, благодаря. А сега от Комисията по регионално развитие Госпожа Бобинска, минута и половина. Господин председател, господин комисар, дами и господа, енергийната ефективност е едно от ключово предизвикателство, което ще решава Европейския съюз през следващите 10 години. То е от ключово значение и ние трябва да направим така, че всички декларации в доклада и енергийната стратегия на комисията да бъдат изпълнявани от страните членки. А за да бъдат те изпълнявани, трябва да се решат ред въпроси. На европейско ниво все още има проблеми с измерването на енергийната ефективност. В момента има прогнози до 2020 година, но няма да е умно да приемаме обвързващи цели на базата на тези данни, защото ние не можем да прогнозираме точно бъдещето. Затова трябва да се изработи нова техника за отчитане, така ще можем да изпълняваме и целите си. Също така трябва да отчетем разликите между регионите. В Копенхаген се консумира енергията по един начин, спрямо да речем някой източен район на Полша. Така че плановете трябва да отговарят на реалността. Изпълняването на политиката за енергийна ефективност е в компетенцията и на регионалните и местни власти. Затова страните членки Европейската комисия трябва да координират своите действия с местните власти. В противен случай всички критерии ще излежат просто една бюрократия драстична мярка, която ще обременява местните власти. Ако не създадем добра система на управление на много ниво, всички проекти няма да успеят. Благодаря. Ройл Reul, az Európai Néppárt не ви. Сега давам думата на господин Ройл от името на НП. Две минути, моля. Господин комисар, дами и господа, и аз искам да благодаря на всички, които са положили толкова усилия върху този доклад и по-конкретно господин Бенсен. Искам да се спра на следните моменти в моето изказване. Всички сме съгласни според мен, че енергийната ефективност, т.е. С други думи, економичното използване на, на енергията е най-доброто решение. Въпросът е как да изпълним тази цел. Защо се случва така, че в парламента продължаваме да предлагаме цифри, цели, без да постигаме нищо? В кои економически сектори имаме по-голяма енергийна ефективност? Мисля, че сектори, които, където се използва енер... економично енергията, това се прави, защото се реализират финансови економии. Някои процеси използват повече или по-малко енергия. Ако хората сами разберат ползите от економиите, те ще се стремят към енергийна ефективност. На второ място, комисарят много красноречиво обясни трудностите, свързани с понятието на енергийна ефективност. Тези затруднения се наблюдават най-вече в държавите членки. Колегите посочиха колко трудно е положението в различните държави членки, економическите и географските фактори варират значително. Как можем да излезем тогава с една единствена задължителна цел? От гледна точка на политиката спрямо енергетиката трябва да спрем да вярваме в магически решения и е, една единствена цел. Очевидно това няма ефект. Сега е време да тръгнем по нов път – диференциране, който ще ни позволи да отразим националната специфика. Най-важното в случая е резултата, който ще постигнем. Благодаря. Господин Свобода вдигна за синя карта. Искате да зададете въпрос? Да, имам въпрос към колегата Ройл. Може би в течение на времето може да се определят задължителни цели би трябвало да имаме както диференцирани, така и задължителни цели. Може би можем да намерим начин да намерим един нов подход но все още имаме такива задължителни цели. Председателя, благодаря господин Свобода. Аз също с удоволствие бих говорил пред вас за това как можем да постигнем диференцирани и правно обвързващи решения. Не, напълно съм съгласен с вас, но трябва да бъдем реалисти. Не смятам, че трябва да се излиза с много задължителни фигури. Трябва да се действа е, стъпка по стъпка. Сега от името на социалистите и демократите искам да дам думата на госпожа Томсен от социалистите и демократите за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Позволете ми да благодаря колегата Бенсън и другите колеги за отличното сътрудничество, което постигнахме по този доклад. Постигнахме съгласие по много пунктове и мисля, че направихме много, за да постигнем целите на Съюза за енергийна ефективност. Когато говорим обаче за задължителни цели, не постигнахме съгласие. Мисля, че трябва да имаме поне 20% цел за подобряване на, ефективно, на енергийната ефективност. Това е единствения начин да се постигне устойчиво развитие и тази цел трябва да бъде задължителна за държавите членки. Има много сфери, в които съвета прави предложения, Европейски съюз прави предложения и има инициативи, именно защото не са задължителни. А ние виждаме, че задължителните цели имат ефект и това трябва да бъде нашата цел. Естествено, трябва да гарантираме сигурността на доставките във връзка с емисиите, за да може нашите граждани в крайна сметка да намалят своите сметки за енергия. Енергийната бедност е, означава, че хората е, изразходват голяма част от приходите си, за да отоплят домовете си. А проблемите на енергийната бедност са изключително сериозни, защото те влияят на здравето на хората, особено на хората с, с по-низки доходи. Трябва да направим нещо за енергийната бедност, особено сред частни лица и да се опитаме да им помогнем. И аз се надявам, че утре по време на гласуването ще се постигне голяма подкрепа за доклада Бенсън. Благодаря. А сега от името на либералите и демократите, госпожа Хол, две минути и половина. Искам да благодаря на господин Бенсън, който работи много усилено върху доклада и си сътрудничи с докладчиците в Сянка. Той успя да обедини парламентаристите по този въпрос и заслужава поздравления за това. Енергоспестяването има много положителни ефекти. Промяната в климата ни напомня колко много имаме да работим. Спестяването на енергия е най-лесният начин да намалиме емисиите на парникови газове. Второ, сигурността на енергийните доставки. С Колеги, миналата седмица обсъждахме присъединяването на Харватия и там разбрахме, че се използва около 20%, два пъти повече енергия, отколкото ако имаше мерки за енергийна ефективност. И сега вече в Европейския съюз енергийната ефективност трябва да бъде още, обща отговорност. Също трябва да се решават много практически въпроси от живота много хора живеят в е, бедност е, и на студено, в неизолирани жилища. Как да направим жилищата по-ефективни, всъщност е въпрос, който ще донесе пари в джобовете на хората в момент на економически трудности. А и ще създаде много работни места. Като си имат предвид тези положителни ефекти, е голямо смайване за мен, че е, тези 20% енергийна ефективност са тази част от плана за 2020, която няма да бъде изпълнена, както каза господин комисар. Разбирам, че само може би около 9% от е, очакваните 20% ще бъдат реализирани като економии. Мисля, че е време вече да признаем, че през 2008 сгрешихме, защото тези цели трябваше да бъдат задължителни още тогава. А сега трябва да намерим начин да направим това. Благодарим на господин комисаря а, за представените мерки, които предвиждат за следващата година. И смятам, че е време да се проведе и политическа дискусия. Тези цели за енергоспестяване трябва да бъдат задължителни противен случай подкопаваме всичко, което правим за економика, за сигурност на енергийните доставки и за борба с климатичните промени. Благодаря. Сега давам думата на господин Жадо. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за качеството на неговата работа и по принцип да подкрепя приемането на доклада, така както е гласуван в комисията ИТРЕ утре. Сега отново поставяме въпроса колко голям потенциал има енергоспестяването. И самата Европейска комисия казва, че ако намалиме е, раз, разхода на енергия с 20%, ще създадем много енер... Е, работни места, ще върнем на домакинствата почти 1000 евро и ще намалим енергийната независимост. 20% намаление на консумацията в Европа, това означава 15 е, проекта на Буко по отношение на енергетиката. И както чувам сега, няма да успеем да постигнем това. Добре, ако има доклади, които ни казват, че ние не се движим в посоката да постигнем тази цела, можем да направим оценка какви економии правим всяка година. И също така всички тези подходи, еко дизайн, еко етикиране – не дават резултати, не ни позволяват да си постигнем целите. Аз лично се изненадвам от депата, който вадим тук, извин... водим тук. Извинете, господин комисар, но когато има проблем с дефиницията на енергийната ефективност, все пак има достатъчно ясни цели е, в е, пакета за климатичните промени, законодателствата. И има 20% цел за економия спрямо основните стойности. Така че няма какво да връщаме назад. В пакета за енергийните помени се казва ясно. Сега ни казвате, нямаме задължителни цели. Добре, но Европейската комисия в Канкун искаше да постигне задължителни цели. Имаме и целите от Киото и сега изведнъж казваме, че целите ще са доброволни и после, ако не стане нищо, ще ги направим задължителни. А в доклада ние предлагаме да се подсили аспекта на изолирането на сградите. Там може да се поеме една голяма европейска инициатива. Това е 40% от консумацията на енергия в Европа. Там има голям капацитет. Гражданите в момента се борят с студа, плащат твърде големи средства. Ако Европа излезе от кризата, енергията на международно ниво ще бъде още по-скъпа, отново ще пораснат сметките и по-бързо ще растат. И затова ви моля, господин комисар, настоявайте пред господин Ван Ромбой на 4 феврари да се обсъжда и енергийната ефективност. Köszönjük szépen! Most pedig az európai konzervatívok nevében Konrad Szimánszki képviselő. От името на консерваторите и реформаторите, господин Шимански за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството при изготвянето на доклада. В изказването си искам да обърна внимание на следното. Въвеждането на задължителни цели за енергийна ефективност не е приемливо за нашата група. Ние нямаме съпоставими показатели, нямаме адекватни измерители. За всяка отделна държава членка трябва да се определят различни цели като се има предвид постигнатото до момента и националната специфика. Например, Полша е по-добри и енергийната си ефективност с 15 на 100 наскоро, но все пак тя изостава много от средните стойности за Европейския съюз. Ако приемем една единствена задължителна цел, това ще е пагубно и разходите няма да бъдат разпределени равномерно между държавите членки. Благодаря. Обединената европейска левица, госпожа Матиас, за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с следното. Това е един много навременен доклад и план за преразглеждане на политиката за енергийната ефективност, която е много важна за всички сектори. Информацията за спестяване на енергия, транспорта и много други отрасли изискват координирана и а, съчетана политика, тъй като тя е от изключително важно значение, за да може да се борим с климатичните промени и да се намалят емисиите на парникови газове. Няма извинен, извинение за бездействието ни. Искам да спомена няколко неща, които според мен са много важни в тази дискусия. Първо, колко е важно да имаме задължителни цели. Както вече беше казано, Опитът да се направи нещо доброволно ни докара до това положение. Ако ние искахме да постигнем целите до 2020 година, нямаше да бъде проблем, но не би трябвало да, да разочароваме нашите граждани. Ако постигнем 20% подобряване на е, е, на нашите цели. Това ще се дължи на факта, че имаме задължителни цели. Ние не можем да разчитаме на добрата воля. Това, което ни е необходимо сега е политическата воля и тя би трябвало да наложи задължителна цел от 20% намаляване на емисиите. Е, трябва да създадем нови работни места, когато и където можем. В момента економическата политика на Европейския съюз не работи, не се създават нови работни места, трябва да имаме нова политика и се надявам, че не само в този отрасъл, а и в строителството ще можем да направим нещо с оглед на постигане на координиран отговор. Председателя, благодаря госпожо Матиас. И последен изказваш се за група на е господин Пашка, който има дума за две минути и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Пълното преразглеждане на плана за енергийна ефективност е много важно, ако искаме да постигнем европейските си цели – за намаляване на парниковите газове до 2020 година. Целият подход се базира на идеята, че енергията трябва да се използва по-ефективно и рационално в ред отрасли. А това се постига с предприемането на мерки. По този начин ще намалим и замърсяването на околната среда и, ще намалим и разходите за производство. разходите за инфраструктура и изискванията са описани много общо в този план. Много се радвам, че в момента се формулират конкретни мерки, които ще ни дадат възможност стъпка по стъпка да постигаме енергийна ефективност. Целта за намаляване на парниковите газове с 20% до 2020 с оглед на тази цел, за нас ще е най-добре да предприемем мерки, които да бъдат оценени от гледна точка и на разходи, и на ефективност. Става дума в близките 10 години. Не казвам, че трябва да изоставяме усилията си за енергоспестяване при производството на енергия и при доставките на енергия, но като се има предвид дългосрочното планиране и огромните разходи при този подход, надали ще постигне много до 2020. Затова считам, че Европейската комисия трябва да възприема един по-селективен подход от тук нататък. С цел да изпълняваме мерки, които могат да дадат верижен ефект. Трябва да отчетем мнението на експертите, е, да се занимаваме с е, изолация, с оптимизиране на отоплението, спестяване от транспорт, е, също така да насърчаваме потребителите да купуват стоки, които не използват много енергия. Мисля, че това са едни от начините, които ще дадат възможност да пестим енергия. Председателят. Благодаря, господин Карин, с две минути. Комисар Кунгс, колеги. Господин комисар, уважаеми колеги, имам въпрос. Кой знае колко нефт и природен газ внасяме в Европа? Кой знае колко от тези ресурси добиваме в Европа. Отговорът е следни. Ние не разполагаме с много подобни ресурси в Европа, но внасяме големи количества нефт и природен газ от Близки изток и Русия. Зависимостта от вноса се увеличава. Все по-трудно става да се установяват отношения с трети държави. Нека да се помислим за, за малко, колеги. Какво означава вноса на нефт и природен газ за нашите граждани? Ние изнасяме европейски пари в трети държави. Ние изнасяме нашите пари, а внасяме нефт и природен газ. Какво е положението в бъдещето? Какво знаем? В бъдеще цените на нефт и природен газ ще растат, защото тези ресурси ще стават все по-оскъдни. Това означава, че ако не поведем модела на поведение и потребление днес, в бъдеще ще продължаваме да изнасяме своите пари извън границите на Европейския съюз към трети държави. Колеги, този проблем има простичко решение. Трябва да осигурим енергийна ефективност, да економисваме енергия. По този начин придобиваме парични средства, които ще инвестираме не в трети държави, а в нашата собствена економика. Ето защо приканвам всички нас да подкрепи доклада на господин Бенсен, защото то е истинско средство за насърчаване на нашите национални економики. Благодаря. Госпожа Олдскок има думата. Благодаря, господин председател. И аз бих желала да започна с благодарност на господин Бенсън, който представя много ясни заключения в доклада си. Необходими са ни задължителни цели за постигане на енергийна ефективност, колкото е възможно по-скоро. Това е необходимо, по социални и екологични причини, както и за създаването на нови работни места. Чухме за разликата между ефективност и енергоспестяване. Нека да бъде ясно за какво говорим. Необходимо е да гарантираме нашите енергийни ресурси да бъдат добре и правилно използвани, а не лошо управляване, за да не се губи, например, топлина от сградите. Естествено, трябва да оценим рисковете и трябва да бъдем колкото е възможно по-интелигентни. Как може да, изпол... да измерваме потреблението? Общите цели а, трябва да се поставят на европейско равнище и да постигнем договореност за общи измерителни системи. В момента се извършват тестове, за да се види какъв би бил резултата, ако нямаме задължителни цели. Ние трябва да подкрепим този доклад. Председателят благодаря. Уважаеми колеги, моля, спазвайте регламента. Следващия оратор господин Хаци Маркакис. Господин председател, господин комисар, енергийната ефективност винаги се представя като голям ресурс. И голямото предимство е, че в този дебат няма идеология – а единственият момент на разкол е дали мерките да бъдат задължителни или не. Комисарът приема двойствен подход. Надява да се да убеди страните членки да работят евентуално на доброволна основа и ако се постигнат целите до 2200, после да бъдем по-твърди. Може би това е добре, няма големи изисквания в доклада, но нека да е, поговорим и за ролята на регионалните фондове. Регионалните фондове и фонд... кохезионните фондове са един отличен ресурс, който може да бъде използван. Защото по този начин ще създадем и добавена стойност на европейско ниво и ще търсим ефективност на енергопотреблението. Аз работя по освобождането на отговорност на комисията за бюджета и знам колко пари се пилеят в това отношение. Затова, господин комисар, трябва да подчертаем нуждата тези средства да, да се използват като инструмент за постигане на енергийна ефективност. Също искам и да ви предупредя за нещо. Да не ловим вещици. Примерно сега решението за извеждането на употреба на обикновените кружки. Това отблъсква гражданите. Те искат по-общ подход. Не да почваме някакви кампании за изхвърляне на очерене на определени продукти. Благодаря. Господин Айхал, две минути. Първо искам да благодаря на господин Бенсен за доклада. В него ясно се очертава какво трябва да бъде направено. Да поставим нещата в контекст. Всички знаят, че от 2050 Европейският съюз трябва да намали емисиите парникови и газове с 80 или 95 на 100. Това е сериозна цел. Как можем да постигнем тази цел? като повишим енергийната ефективност. Трябва да внасяме по-малко, да разработим по-малко енергоемки продукти. На този фон много важно да знаем, че Европейският съюз не може да изпълни целта си за енергийна ефективност. Говори се за цел за намаляване на енергията и за възобновяемите източници на енергия, но няма да постигнем целта за енергийна ефективност. Да вземем сградния фонд, на него се падат над 40 на 100 от разходите на енергия. В 90 на 100 от съществуващите сгради трябва да проведем мерки по енергийна ефективност. 1,4 на 100 от сградите се санират в момента. 60 години ще са необходими, за да се санират всички сгради. С други думи, ние не можем да постигнем целта за 2050. Поне 2060 ще ни трябва. Трябва да засилим мерките за енергийна ефективност. Това е един от основните аргументи в този въпрос. Така ще се разкрият възможности за много економии и за постигнато напредък в бъдещето. Но най-важно е, че гражданите ще реализират големи економии. Това е аргумент, който не се използва достатъчно много. Хората, които плащат се енергия, трябва да могат да се възползват от сериозните економии, които ще реализират. Благодаря, господин Зиобро, за една минута. Благодаря, господин председател. От септември 2009 година в Европа започнахме да заместваме традиционните електрически кружки с енергоспестяващи, което беше мотивирано от целта да за спестяване на енергия и това се правеше независимо от сигнали за високите разходи, които това ще доведе за гражданите за кратко време. Не смятам, че вече е тайна, че данните, представени от Европейската комисия, бяха взети от реклами на производителите на тези нови а, кружки. И тук виждам някои свръхоптимистични предположения, които не отчитат разликите между държавите членки и разходите, които би трябвало да се покрият. Подобряването на енергийната ефективност с 2% след заменя, това ще, след енергоспестяващите цели ще бъде много Господин Енен. Да намалим зависимостта на нашата територия означава да, да употребим огромни средства. Но по този начин ще вдъхнем и нов живот на регионите. Е, политиката за саниране на сградите трябва да е в центъра на нашата политика и е много важно и страните членки, комисията да обърнат внимание на социалните жилища, защото по този начин най-бедните ще се възползват от е, политиката. А, не би следвало на най-бедните да налагаме най-големите сметки, а да си позволяваме да даваме възможност на най-богатите да плащат по-малко данъци. Една истинска политика за енергийна ефективност трябва да дава възможност да се продава енергия на ниски цени на железопътните компании и на други, така както правеше Франция, но това бе забранено от Европейската комисия комисия. Така че една от първите мерки е да разбиеме общия пазар на енергийните доставки, защото това не спомага за енергийната ефективност. А също така няма да създадем качествени работни места, ако нямаме и стратегия за економическо развитие на Европейския съюз без ограниченията на общия пазар. Сега господин Марцинкевич, две минути. Господин комисар, съгласен съм с докладчика, че трябва да поставим по-голямо ударение върху интелигентните мрежи и измервателни уреди. Трябва да сръчим вниманието си върху възобновяемите източници на енергия и върху цялостната стратегия за е, дистрибуторите на топлинна енергия. Економи могат да се развиват само ако всеки един гражданин поеме отговорност. Научихме се как да спестяваме вода, трябва да се научим как да спестяваме и енергия. Трябва да се улесни процедурата за нова инфраструктура с цел по-добри економии. Енергийната ефективност и енергийната сигурност ще бъдат приоритети на унгарското председателство. Когато Польша е председател на Съюза, тя също ще проведе задълбочен дебат за законодателните и незаконодателни мерки – за запазване на конкурентоспособността на сектор енергетика в Европейския съюз. Трябва да подчертая, че според мен, тъй като нямаше консенсус в Канкун, първо трябва да видим доколко надежни са прогнозите и разчетите, колко устойчивост е енергийният микс на Европейският съюз. Трябва да помислим за нов подход към потреблението и производството на енергия в Съюза. Транспорт е един от най-важните сектори, където може да се реализира енергийната ефективност. Енергийната ефективност в Съюза трябва да бъде пригодена към моделът на търсене, който предполага промяна в модела на поведение на гражданите. Всички тези промени ще донесат положителни резултати и за потребителите, и за производителите. Благодаря, господин Де Ангелис. Една минута. Благодаря, господин председател. В доклада на господин Бенсен има поне четири много положителни неща. Първо, той подчертава, че енергийната ефективност е най-ефективният и най-бързият начин за намаляване на емисиите, които променят климата и за постигане на едно а, решително намаляване, което да стимулира работната заетост. Представени са разумни предложения за това как да се постигне това. И се призовава комисията да предоставя информации за малките и средни предприятия, за преструктуриране на сградите, защото се очертават конкретни цели и се казва, че договор за енергийна ефективност е един разумен начин за, просед... про... за постигане на напредък, за постигане на намаляване на разходите на енергия с повече работни места – и по-низки сметки. Трябва да определим целта 20% намаление като задължителна. И това ще бъде един насърчителен а, а, вид а, за Европа. Господин Панайотов има думата. Уважаеми колеги, постигането на висока енергийна ефективност е основна политическа цел на европейския съюз защото е съставна част от цялостната стратегия за изграждане на конкурентоспособна нискокарбонова икономика на европейския съюз което ще доведе до стимулиране на икономическата дейност и подобряване на заетостта чрез създаване на множество нови работни места. с утрешния вот на плана за действие за енергийна ефективност европейският парламент ще изпрати силен сигнал към европейската комисия и към съвета относно необходимостта за неотложни и конкретни мерки в тази посока. на първо място призовавам европейската комисия да предприеме задълбочен анализ на ефективността на съществуващото законодателство в областта реновирането на съществуващия сграден фонд и по високи енергийни стандарти при новото строителство изграждане на ефикасна енергийна инфраструктура както и развитието на съвременни технологии в превозните средства са други важни приоритети които надявам се да бъдат част от новия план за енергийна ефективност който европейската комисия ще предложи през. 2011 година. г. в заключение бих казал че енергийната ефективност има потенциала и трябва да се превърне в печеливш бизнес сам по себе си постигайки високи обществено полезни цели. благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Фигерейдо, една минута. Благодаря. Не е достатъчно да се одобри плана за енергийна ефективност трябва да оценим и какво е постигнато от предходния план, а също така да формулираме политики, които да съчетаят всички тези цели. Извинението, че има криза, не може да бъде алиби за това да не си постигнем целите до 2020 година. Нито пък да бъде извинение за това, че не се справяме с проблема за енергийната бедност. с която се сблъскват някои страни. Примера на Штатите и Китай показва, че ние трябва да инвестираме пари в жилищата, в транспорта, в индустрията, да отделим средства в общностния бюджет, да подпомогнем страните членки и семействата, които са най-засегнати. Енергийната ефективност ще донесе и нови работни места, ще намали бедността, и е общ фактор за прогрес на човешкото развитие, така че нека да го следваме. Председателя, благодаря господин, госпожа Фигереро. Сега господин Себер, две минути. Благодаря господин председател, господин комисар, вие очертахте един отличен план и господин Бенсен внесе още повече подобрение в него. Необходимо е да гарантираме економически растеж по такъв начин, че да не увеличим енергийното си а, потребление. Трябва да разделим тези две неща. Необходими са ни по-ефективни, енергийно ефективни продукти. Необходим е, ни е растеж, но същевременно са ни необходими по-низки сметки за енергия, необходими са ни новаторски политики с въвеждане на съответните стимули. Аз мисля, че най-успешните економики в дългосрочен план са унеси, които са управлявали най-добре своята економика и своята енергия, е, енергиен сектор. Искаме да постигнем нашите цели. Необходими са ни действия. Също така бихме желали да е, намалим зависимостта си от е, доставките на енергия, ако плащаме по-низки сметки, ще имаме повече пари, които да изразходваме на пазари. По този начин ще постигнем економически растеж. Вие споменахте, че тези цели няма да бъдат задължителни. Аз мисля, че това е правилният подход. Нека да не се а, объркваме с депи, дефиниции. Мисля, че ние зададохме правилния курс. Ние не би трябвало да бъдем неамбициозни. Не смятам, че задължителните цели и това е нашата. Този подход ще бъде отхвърлен от нашата група след господин Свобода. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам първо да изкажа похвали на господин Бенсен за отличния доклад. И един коментар по същество, господин комисар. Вие имате много опит в регионалната политика, в е, Германия. Ние искаме да постигнем тези цели и затова трябва да обединим регионите, общините – да работят за реновация на сградите, за транспорта, за мерки срещу енергийната бедност. Защото всички тези въпроси се решават на регионално, на местно, на общинско ниво, не на европейско ниво. И така имаме отлична възможност да потърсим подкрепата на регионалните власти, когато водим европейските политики за енергетика. Може би трябва да използвате този момент да стигнем по-близо до гражданите на Европа посредством местните и регионални власти, за да търсим постигане и на нашите цели. Благодаря. Госпожа Карвалю. Две минути, моля. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Господин комисар, енергийната ефективност е с ключово значение за подобряването на сигурността на доставките, качеството на въздуха, намаляването на емисиите парникови газове и подобряването на конкурентоспособността на европейското общество. Енергийната ефективност означава да правим повече с по-малко средства. В доклада се предлага амбициозна визия за енергийна ефективност. Споменават се отделни цели и положителни стимули. Очертават се важни елементи, като модернизирането на енергийната инфраструктура, интелигентни мрежи, а също и подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд, транспорта и приемането на мерки за отчитане на постижението на науката и техниката на всички етапи от процеса. развойната дейност е много важна за търсенето на нови източници на енергия. А с финансите можем да предоставим повече стимули по линия на структурните фондове за енергийна ефективност. Това следва да е приоритет за бюджета на Съюза от 2013 нататък. Ето защо поради тази и други причини искам да поздравя господин Бенсен за чудесната работа. Аз ще препоръчам неговия доклад на колегите. Ще ги помоля да гласуват за него утре. Благодаря, госпожо Карвалио. Господин Балчите, за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Макар, че енергийната ефективност е обект на много законодателни мерки, Учените твърдят, че няма да можем да постигнем дори половината от целта 20%. Именно за това се нуждаем от по-ангажирани мерки в държавите членки и мисля, че комисията, когато преразглежда плана за действие, трябва да отчете факта, че държавите членки не се възползват достатъчно от мерките за спестяване на енергия, за да, спестят, за да получат енергийна сигурност. Целите трябва да бъдат задължителни и те трябва да се следят, тъй като в противен случай няма да се използва потенциала. Благодаря. Сега давам думата на господин Ван Нистелрой. Благодаря господин председател, господин комисар. Докладът е действително отличен. Дава ни възможност да постигаме и екологични цели с намаляване на емисиите на CO2 и да търсиме цели за подобряване на конкурентоспособността, т.е. да спестяваме и пари. Три коментара имам. Първо, националните планове за действие за енергийна ефективност. Мисля, че има голяма възможност да се подобрат тези планове. Европейската комисия трябва да ги огледа много критично. Вие смятате, че ще работите през първата фаза с консултации и може би лек намек за натиск, а през втората фаза вече да употребите натиск. Много се радвам, че смятате да има натиск в някакъв момент, но имам въпрос. Имате ли инструменти, от които имате нужда? Можете ли да ни кажете ясно? Когато трябва да употребите натиск, имате ли инструменти, с които да сте сигурни, че ще го постигнете по ефективен начин? Второ, регионалните политики. Господин Свобода говори за това. Много повече може да се постигне за средствата. Средствата, които имаме, просто не се използват от страните за енергийна ефективност. Подаваме изменения с цел именно да се промени тази практика. Член 81, там се пояснява текста. И не става дума да се увеличават средствата, а просто съществуващите средства да се разходват по-удачно. И трето, както също коментира господин Свобода, гражданите, местните власти, местните компании трябва да бъдат по- ангажирани с действия за енергийна ефективност. В, нашата, в моята страна ние имаме договор с индустрията и благодарение на това споразумение постигнахме 2% намаление годишно на енергийните разходи. Сега председателят давам думата на госпожа Тикао. Повече от 100 милиона европейски граждани са енергийно бедни. Ето защо е много важно да економисваме енергия, да осигурим енергийна ефективност. Социалното жилищно настаняване трябва да е основен приоритет. 1% от сградите през 2020 година ще бъдат нови. Ето защо, когато говорим за съществуващия сграден фонд, не можем да говорим за задължителни цели, без да осигурим съответното финансово обезпечаване. Според нас е много важно да се разработи новаторска схема за финансиране и данъчни стимули за насърчаване на енергийната ефективност. Господин комисар, наскоро в парламента имахме заседание посредено на 5 годишното от програмата. Представителите на местните и Регионални власти обаче, за съжаление, казаха, че на местно регионално равнище хората не знаят за възможността държавите членки да използват 4 на 100 от Европейския фонд за регионално развитие за енергийна ефективност на сградния фонд. Ето защо в заключение искам да ви помоля господин комисар да използвате средносрочната оценка и да отделите повече средства за програмите за енергийна ефективност и да насърчите възможността да се използва до 15 на 100 от Фонда за регионално развитие за енергийна ефективност в бъдещата финансова програма. Кира. Благодаря. Господин Канчан. Президенте, е, грация, сеньор комисарио. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, позволете ми също да повторя благодарностите към нашия докладчик, който се е справил много добре. А, комисарят започна с думите, че да се говори за енергийна ефективност сега е академично. Намаляването с 20% означава, че ние говорим за цел без да знаем какво, за какво точно имаме предвид. Всичко това е един подход, на който трябва да обърнем гръб, като трябва да направим това чрез иновации, чрез нови технологии е необходим един двубистов подход. Първо трябва да изградим енергийно ефективни сгради и да постигнем висока енергийна ефективност в транспорта. Искам да се спра на важния факт, че ресурсите, които трябва да се предвидят за постигането на цели, са следните. Трябва да харчим, за да спестяваме. Председателя Барозо каза, че еврооблигациите няма да се реализират и има други финансови инструменти, които могат да се използват. Господин комисар, не е много отдавна гласувахме един доклад за създаването на фонд, който ще се възползва от средствата, които не са използвани за постигане на енергийна ефективност. Този фонд не е много голям, но поне има символично а, значение за привличане на частен капитал в публично-частно партньорство. И с други фондове, кохезионни, регионални, ще може да се постигне тази цел. Това не са пари, които ще се дадат безвъзмезно, но те биха могли да помогнат да се задвижат процесите и това ще даде една увереност на нашите граждани, че ние наистина гледаме сериозно на енергийната ефективност. Председателя, благодаря. Господин Пирил, една дума, една минута. Преразглеждането на плана за действие за енергийна ефективност трябва да бъде обобщаващо, така че да се обединят всички стратегически подходи на европейско ниво. Изключително важно е да има енергийна ефективност, защото така ще постигнем целта за намаляване на емисиите до 2020 но ние трябва да дадем възможност на Европейския съюз да пести пари от тези сметки, което до сега не се случи. Енергийната ефективност на сградния фонд е изключително важна и инициативи трябва да бъдат взети на европейско ниво. Компаниите трябва да имат по-енергосъобразно мислене в своето производство, а е изключително важно тези цели да бъдат задължителни. В противен случай няма да ги постигнем, колкото и да са амбициозните. Благодаря. Госпожа Падимата. Господин комисар, ще се спра на един въпрос. Идеята за задължителна цел за енергийна ефективност е, европейската економика. При тежките економически обстоятелства голям брой държави членки се опитват да дават стимули за растеж и за разкриване на работни места. Задължителната цел ще осигури добра среда за подобряването на конкурентоспособността на европейския бизнес, особено малките и средни предприятия при условие, че те бъдат насърчавани да използват енергията по-ефективно. Могат да се предложат стимули, за да могат те да се насочат към тези сектори, които ще донесат най-много ползи и ще се разкрият най-много работни места. Освен това има конкретни економически ползи за домакинствата, за бизнеса, за държавния сектор. Искам да поздравя докладчика за доклада и да приканя комисията да реализира предложенията на господин Бенсен, за да улесни изхода от кризата, в която се намираме. Благодаря. Благодаря. Време за импровизирани изказвания. Не мога да дам думата, разбира се, на всички, които са вдигнали ръка. Имаме само 5 минути за тази част. Благодаря, господин председател, господин комисар. Разбира се, енергийната ефективност е един много важен въпрос. Необходимо е да използваме економично оскъдните си ресурси, което е голямо предизвикателство. Необходимо е да имаме необходимата информация. Необходимо е да бъдем реалисти а, е, в полза на обществото и на отделните хора. Искаме да въведем достъпни, разбираеми мерки за гражданите, и те трябва да бъдат економически разумни, защото ако няма обществено приемане, ние няма да можем да постигнем успех. Именно това според мен липсва в доклада. Председателя, благодаря за това, че спасихте времето. Господин. Благодаря. Господин Арсенис. Преговорите в Канкун изглежда постигнаха успехи за климатичните промени, но страни като Китай изчакват да видят какви ще бъдат резултатите и не взимат мерки, защото нищо не бе постигнато в Копенхаген. Ако ние имаме за цел да постигнем нашите цели, а не го направим, ще загубим двойно ще се плащат изключително високи разходи за публични услуги и няма да се развива економиката. Затова трябва да мислим добре. Щом ни е трудно да се справим с Китай днес, как ще се справим с Китай, когато той води зелена политика? Трябва да направим всичко, за да постигнем нашите цели. Благодаря. Господин Алфано, една минута. Госпожа. С политиката ни за енергийна ефективност няма да можем да постигнем целта за 2020 година, при условие, че нямаме задължителна цел – 10% не е достатъчно. Ако нараства потреблението на енергия, целта за възобновяемите източници също трябва да нарасне, тъй като тя взела предвид по-низко потребление на енергия. Аз съм за задължителната цел за енергийна ефективност, за да се гарантира енергийната политика. Такава политика, която ще се налага сама по себе си. самият Европейски съюз трябва да очертае показатели за постигането на цели. Трябва да разработваме възможно най-чистата енергия в света. Призовавам колегите да подкрепят второ изменение, с което комисията се преканва до година да предприеме инициатива за енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд. Господин Роси, за една минута. Благодаря, господин председател. Енергийната ефективност са двете думи и пароли за бъдещата ни економика, но трябва да се намесим пред държавите членки и да настояваме те да подобрят своята енергийна енергийна ефективност в домовете си, в, на служебното си място. Подобряването на енергийна ефективност означава подобряване на околната среда. Изключително е важно този подход да се съчетае с европейски политики, насочени към един единствен, единен европейски пазар. Задължителните цели са ненужни разходи. Трябва да се спечелят нашите граждани, да пестят в този сектор, и, защото това означава подобряване на качеството на живото. Сега давам думата на господин Джон Кингфишер. Благодаря. Според нас, целият проблем за климатичните промени не е свързан с човешка дейност. И ние нямаме общ подход в борбата с климатичните промени. Енергийната ефективност е един, една от възможните мерки до 40% от енергията потребявана в света практически се губи в сградите. Затова трябва да насърчаваме изграждането на нови енергоспестяващи сгради и да санираме съществуващите. Също така да използваме хибридни и нови технологии в транспорта, да търсиме и научно-технически прогрес в тази област. Господин Басеско. Господин комисар, искам да подчертая факта, че Економите на енергия са много важни, защото носят сериозни економически ползи. Не трябва да забравим и социалните ползи, разкриването на заетост 2020. Смятам, че разработването на нови модерни технологии за устойчиво потребление на енергия е задължително условие. Европейският бизнес трябва да запази своята конкурентоспособност в глобален мащаб. Аз съм за постигането на споразумение за обща методология за измерване на националните цели за енергийна ефективност и за следенето на напредъка постигнат в тази сфера. Приветствам идеята на Комисията за единна енергийна мрежа. Тя трябва да предложи конкретни предложения за оптимизиране и засилването на разрешителният е, режим за инфраструктурни проекти. Благодаря. Госпожа Стайлер за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бенсън за това, че спомена строителната промишленост в стъпителните си думи. Моят доклад за строителните материали ще се гласува в, през януари. Само две неща. Господин Свобода говореше за значението на местните власти. Искам да привлека вниманието на залата върху бюджетните аспекти. Това непременно трябва да се включи в бъдещите ни дискусии. Аз искам да задам въпрос на комисията. Тук се говори за едни интелигентни измерителни уреди. Ще може ли да постигнем това? С много съжалявам, че няма представител на председателството тази вечер. Необходимо е да се зададе въпроса и на изказалите се преди нас, именно за енергийната бедност. Благодаря. Председателят, благодаря ви. С това изчерпваме процедурата на спонтанни изказвания. Няма повече заявили изказ... се за изказване. Комисаря е, Ойтингер има думата. Господин председател, дами и господа, господин Свобода каза, че изпълнението на тези мерки ще бъде на регионално и местно ниво – Действително, в страните членки има немалък и достатъчно добър опит с проекти по възстановяване, саниране на сгради. Едно евро от обществени средства докарва до 6-7 евро частни инвестиции. Затова трябва да огледаме нашите регионални програми, дали могат те да бъдат използвани. Не съм сигурна, че общините могат директно да искат средства от комисията, но регионалните фондове могат да бъдат използвани на по-широко основа за саниране, примерно, на обществени сгради. Това трябва да помислим за следващия финансов период. А, примерно въпроса за лихвите. Може би можем да предложим по-низки лихви за заеми, които се използват за саниране на сгради. Това могат да правят публичните банки. Енергийната ефективност в края на краща ще не доведе спестяване на средства, но това няма да се случи незабавно. И ако видим какви са нивата на стандартите на живот в Европа, е ясно, че за саниране на сградите трябва да се подобрат и инсталациите, да се подновят електрическите уреди. От 30 до 60 хиляди може да е економиката за една сграда. Но трябва да има инвестиции, които съвсем не са малки. В следващите 10 години трябва да се направят тези инвестиции, за да видим ефект върху нашите сметки в следващите 40 години. Тоест, това е едно споразумение между поколенията. Ние сме натрупали дългове, а сега имаме възможност да инвестираме в бъдещето, така че нашите деца в близките десетилетия да поженат ползата от по-низките енерги... сметки за енергия. Готови ли сме да посрещнем това предизвикателство? Аз разчитам на вас. Трябва да формулираме нови приоритети за бюджета. Енергийната ефективност трябва да е в основните съображения за европейския бюджет. Но в такъв случай други теми ще отидат на заден план. Няма безкрайно средства, така че приоритетите трябва да бъдат преразпределени, а съответно с тях и средствата. Това е което трябва да дискутираме, когато говорим за бюджет. Второ, Двама депутати коментираха, че принципите са ясни. Аз не считам, че са ясни. Пред мен са заключенията от Канкун, от е, тази година и там се говори за 20% увеличение. Значи, аз лично бих предпочел да се придържаме към цифрата 20%, но през март Европейския съвет като че ли отстъпи заключенията от март 2007 там се говори за прогнози до 2020 и намаления с 20% от прогнозната цифра. Има три различни варианта и съответно сериозни проблеми. В Италия консумацията 2007 е милиона тона. И 20% намаление на тази цифра е всъщност просто една екстраполация на прогнози. Люксембург 4,6 милиона тона потребление. Прогнозата е 4,5 Португал, Два, Португалия 23,8, обаче прогнози за 24 милиона. Тоест, говорим за прогнози, не точни цифри. Това е изключително важно. Въпросът трябва да се огледа за всяка страна по-отделно. Много се говори тук за задължителните цели. Не съм оптимист, а съм по-скоро реалист. Ако формулираме задължителни цели за всяка страна членка, ако комисията предложи това, ще е ясно, че гражданите ще го отхвърлят и няма да постигнем нищо. Затова искаме да работим в две фази. Мисля, че така е по-реалистично да формулират страните членки своите планове за енергийна ефективност на базата на тази обща цел за 20% намаление. Ако след две години видим, че не се постигна целта, тогава да преоценим ситуацията, а не да формулираме задължителни цели в момента. Тогава вече страните членки няма да могат да се измъкнат. Аз познавам правителствата на Европейския съюз и мисля, че това е най-удачният подход за постигане на целта. Дали ще бъдат задължителни или доброволни тези цели, от националните планове за действие се иска те да функционират. И ние одобряваме тези планове, и ако не сме доволни от съдържанието им, няма да ги приемем, ще ги отхвърлим. Е, това е, което ще коментирам за днес. Благодаря ви с недърбение. Очаквам да се явя отново тук пред вас с конкретните предложения и да ги, да, да ги дискутираме. Не на последно място докладчика Берт Пенстен. Господин комисар, дами и господа, искам да благодаря на всеки, който се включи в този оживен дебат. Ако не слушаха гражданите, много от тях ще да останат впечатлението, че има разнобой, сериозен разнобой на мненията между нас. Но смятам, че ние постигнахме консенсус по някои въпроси. Много се говори за задължителните цели. Аз съм за ефикасното предлагане на действащо законодателство и за ефикасния контрол и изпълнение на това законодателство. Трябва да изиграем дейна роля, да насърчаваме подобни мерки в сектор сграден фонд и сектор транспорт. Много важно е да обезпечим финансово тези мерки за енергийна ефективност в бъдеще. Много предстои да се направи още. В редица сектори можем да направим подобрения. Не искам да повтарям това, което каза колегата Каринс от Естония като подчерта, че Европейският съюз плаща много на трети държави, като Русия и Близкия изток, за енергия. Той предложи, че тези парични средства могат да се използват по-добре в Европа за други цели. Освен това, Европа трябва да вземе водеща позиция в тази сфера. Това изисква сериозни инвестиции. Подобни инвестиции ще имат положителен ефект създаването на работни места нови фирми, качествени работни места в малки и средния бизнес. Доста сериозни плюсове. Още веднъж искам да благодаря на всеки, дал своя принос за този доклад, на комисията и на съответните и служби. Искам да благодаря и на моята група и на всички останали, които ме подкрепиха при разработването на този доклад. Искам изрично да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Най-важната задача пред нас е да направим така, че Европейският парламент да отправи ясен сигнал към комисията за бъдещите насоки на енергийната политика. Приключваме този дебат и, а, и